Dear colleagues, I would like to start. Ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer heutigen etwas. Добре дошли на нашето днешно заседание. Малко по-кратко от обичайното, обаче се надявам, че ще успеем да се вместим във времето, въпреки че днес имаме доста продължително гласуване. Искам да ви попитам дали сте съгласни с дневния ред, така както ви е представен, или имате някакви допълнения или е, изменения към дневния ред, които желаете да заявите. Очевидно не, така че мога да обявя дневния ред за прият. Точка 2. Съобщение на председателя. Тук искам да ви информирам, че днес ще имаме превод на следните езици френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски. Освен това, заседанието ще бъде предавано по уебстрим. Решенията на координаторите от 25 април са ви изпратени на 28 април по електронната поща и както винаги мисля, че можем официално да обявим протокола за прият, тъй като до съответния срок 3 май не бяха внесени възражения по него. След това преминаваме към гласуването. Днес трябва да гласуваме три становища и искам да започна веднага с първото. Това е становището по Европейския кодекс за електронни съобщения. Нашия докладчик тук е Курцио Малтезе и искам да попитам Курцио дали желая да каже няколко думи в началото. Не, тогава преминаваме веднага към гласуване. Започваме с изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 89 за. Това е разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. Ще изчакам докато намерите картите си. Край на гласуването. Отбелязвам, че Силвия Коста е против. Приема се с 12 гласа за, 7 против, респективно 12 на 8. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 90. За. Против? Въздържали се? Приема се. Изменения 16 и 91 идентични. За. Против? Въздържали се? Приема се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Добре. Начало на гласуването. Край на гласуването. 11 гласа за, 10 против приема са. Изменение 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 97 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 100 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 13 за, 9 против. Приема се. Изменение 101 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 и 104 за,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 въздържали се, приема се. Е, извинете, мисля, че се отхвърля. Това беше грешка от моя страна. Нека да проверим. 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Съвсем ясно. Грешката беше моя. Извинете. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се. <clears throat> Нека да проверим, че с електронно гласуване. 25 начало на гласуването.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 14 гласа за, 10 против, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 28, не, 28 отпада, 29 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се,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 Край на гласуването. Е, не беше толкова ясен. 13 на 12, но все пак правилно прецених. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме чрез електронно гласуване 131, начало на гласуването, край на гласуването. 17 на 6. Грешката беше моя. Аз просто искам да помоля съвсем ясно да гласувате, за да виждам от мястото, където съм. 132 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 133 с устно изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, от... приема се. 135 за, против, въздържали се. Резултата е близък, нека да проверим. 135 начало на гласуването. Край на гласуването. 11 за, 14 против, отхвърля се. 136 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. За. Още веднъж. За. Против. Въздържали се. Все пак нека да проверим, че с електронно гласуване резултата беше близък. Начало на гласуването. Край на гласуването. 13 на 13 отхвърля се. 137 за. Да, да, да, обаче и без това се отхвърля. Казва председателката, иначе трябваше да бъде 14 на 13. 137 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 138 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 139 за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 против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете, казва председателката. 146 за, против, въздържали се. Трябва да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме 146, начало на гласуването, край на гласуването.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 147 за, против, въздържали се, приема се 33 за, против, въздържали се, бих проверила, че с електронно гласуване, начало на гласуването по 33. Край на гласуването. един от членовете на групата на социалистите е в повече. А, сега вече е правилно. Край на гласуването. 13 гласа за, 14 против, отхвърля се 148 за, против, въздържали се, приема се 34 за, против, въздържали се, отхвърля се 149 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим, че с електронно гласуване резултата винаги е близък. 149. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 11 за, 14 против, 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването по изменение 151. Край на гласуването. 13 против, 14 за, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Просто защото не вдигате ясно нагоре ръцете си. Начало на гласуването по 153. Край на гласуването. 16 гласа за 11 против приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. А, извинете, 36 отпада, 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се. Бих проверила чрез електронно гласуване по 154. Начало на гласуването, край на гласуването. 12 за, 10 против, приема се, петима въздържали се. 155 за, против, въздържали се. Много ви моля, от групата на социалистите вдигайте по-високо ръце. Това много би ми помогнало. 155 за, против, въздържали се. И пак не стават ясни нещата, така че електронно гласуване по 155 съжалявам. Край на гласуването. 10 за, 16 против, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за,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 против, въздържали се, приема. Отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, Нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването по изменение 3. 2, извинете. А, 3 все пак, поправя се председателката, край на гласуването. 17 против 10 за, отхвърля се 45 за, против въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 15. Край на гласуването. 13 на 15 отхвърля се. 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но можем да проверим, че с електронно гласуване 88 начало на гласуването. Край на гласуването. 15 за 13 против. Приема се. Сега гласуваме цялото становище. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 гласа за, 0 против, 4 въздържали се. Приема се становището и поздравявам докладчика. Сега преминаваме към становището орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения Силвия Коста е тук докладчик. Значи всъщност по Берек. Силвия, желаеш ли нещо да кажеш? Естествено, аз искам да благодаря на докладчиците в Сянка, искам да благодаря и на всички асистенти и знам, че има някои спорни моменти, но имам впечатление, че съществува воля да се направят следващи стъпки по отношение на този толкова важен орган. Сега преминаваме към гласуване, казва председателката. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 и 57 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване 56 и 57 начало на гласуването. Край на гласуването. 15 на 13 отхвърля се. 55 за против, въздържали се, отхвърля се 58 за, против, въздържали се, приема се компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме директно към компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за, против. Извинете. Преминаваме към 68. Грешката беше моя, казва председателката. Изменения 68 и 71 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 72 и 74 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 и 75 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 78. Не, извинете, 79, казва председателката. Явно не съм във форма, казва. Изменение 79 за против, въздържали се, приема се. 81 и 82 за против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването по 81 и 82. Край на гласуването. 15 против 13 за отхвърля се. 83 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 85 за против. Въздържали се. Приема се. 86 и 87 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля със същото мнозинство, но нека да проверим. 86 и 87 начало на гласуването. Край на гласуването. А този път обратното 15 за 13 против приема се. 89 и 90. За. Против. Въздържали се. Тук също искам да проведем електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 13 за, 15 против, отхвърля се. Виждате, че нещата се променят непрекъснато. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, нека да проверим. 94 начало на гласуването. Край на гласуването. 16 за, 12 против, приема се. 95 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 96 за. Против. Въздържали се, приема се. Нека да проверим. 96 начало на гласуването. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 16 против, 11 за. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването по 98. Край на гласуването. 15 против 13 за отхвърля се. 100 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Същото мнозинство, като при предното, 101 за против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да правим, че с електронно гласуване 102, начало на гласуването. Край на гласуването. 14 на 14 отхвърля се. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 127 и 128. Идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 15. За против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се съвсем ясно.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 отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, тук не съм сигурна, нека да проверим. 134 начало на гласуването. Край на гласуването. 17 против 11 за отхвърля се 133 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 135 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 136 за. Против въздържали се. Нека да проверим. 136. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 за, 6 против, съвсем ясно се приема. Извинете, обаче тук отгоре понякога не се вижда добре. 137 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се 138 за, против, въздържали се, отхвърля се 140 за, против, въздържали се, отхвърля се 141 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. 141 начало на гласуването. Край на гласуването. 16 е, против, 12 за, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, приема се, 142 за, против, въздържали се, отхвърля се, 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против,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 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. 25, начало на гласуването. Край на гласуването. 15 за, 13 против, приема се.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 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, 13 на 15. Отхвърля се. Тридесет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за против, въздържали се, приема се 7 за, против, въздържали се, приема се 41 за. Изменете 42 поправя се председателката за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40. Не. Нека да проверим, че с електронно гласуване винаги резултатите са близки този път, така че по 43 начало на гласуването. Край на гласуването. А, 42 всъщност, поправя се председателката. Отхвърля се. 15 против, 13 за. 43 за. Против. Възражали се.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 при НП минус, така ли? Още веднъж. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме Цялото становище. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 15 гласа за и 13 против, така че мога да поздравя докладчика. Крайният резултат беше точно толкова близък, както гласуването по отделните изменения. Извинете, че толкова често гласувахме електронно, но както виждате, това беше необходимо. Сега преминаваме към последното становище, което ще гласуваме днешния ден. То е на колегата Лия Нириада Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта. Докладчика тук ли е, моля? Желаеш ли думата? Моля. Да, съвсем накратко ще се изкажа. Искам да благодаря само на всички колеги в докладчици в Сянка, секретарията и всички останали. Знаем, че при становища трябва да сме директни, ясни и за това решихме, че трябва да се спрем само на STG 4 от рамката. Ако имаше възможност, щях да разширя, разбира се, обхвата на становището, но нямаше как. И накрая искам да подчертая нещо, за което аз се притеснявам и смятам, че и всички трябва да обърнем внимание. Факта, че от 2010 до 2014 година инвестициите в образованието и научните изследвания са намалили са намалени с 2,5%. Смятам, че с Брексит и всичко друго ставащо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 се приеме втората част, всъщност ако се отхвърли първата част, отпада втората, гласуваме по първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване –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 тъй като нямаме толкова много време и гласуването продължи по-дълго, отколкото бях планирала първоначално, искам веднага да продължим с точките от дневния ред за които имаме малко повече от половин час само, защото веднага след това ще трябва да проведем среща на координаторите, поради което моля да се концентрирате. Преминаваме към точка 6 от е, дневния ред. Доклад относно прилагане на директива. Моля, напуснете спокойно залата, без да вдигате шум. Be quiet and let us work here. Моля ви, тихо да напуснете. Така. Проверяваме на становище по доклада относно прилагането на директива 211-93-ЕС на Европейския парламент и на съвета относно борбата с сексуалното насилие, с сексуалната експлуатация на деца. Е, това е много важна тема за нас. В миналия мандат ние се занимахме много подробно с тази тема. По нея дадохме становище на комисията Либе, защото е, сексуалната експлуатация всъщност представлява много тежък престъпен състав и са необходими наистина добри подходи за борбата срещу този вид престъпления. През декември 2011 година това се подчертава в съответната директива. Сабина Ферхаен е нашия докладчик. След това ще дам думата на докладчиците в сянка и след това съвсем накратко могат да се изкажат други членове на парламента, ако желаят и накрая аз ще взема думата. Много ви моля обаче да изслушаме първо Сабина Фархан. Нека да представи накратко своя доклад. Благодаря. В доклада става дума за това, че в миналия мандат ние приехме един нормативен текст за защита на е, деца от сексуална е, насилие и сексуална експлоатация в интернет, например, има някои е, престъпления, като така нареченото груминг, които изискват наказание, разбира се, и е, вече е, докладът е свързан с това доколко нормативните изменения се прилагат в държавите членки. За съжаление, картината е много различна, най-вече когато става дума за превентивни, ненормативни мерки или пък за грижа за пострадалите. Тук има много какво да се желая и смятам, че трябва съвсем изрично да подчертаем пред държавите членки, че трябва да отстранят пропуските. Сега в интернет технологии за кодиране, даркнет, всичко това води до неяснота този тип престъпления се преместват в Даркнет, така че е много трудно да се провежда наказателно преследване в случая. Имаме различни виждания по отношение на превентивните мерки, има различни форми на такива мерки от една страна блокиране или заличаване. Тук е направен много голям напредък по отношение на координацията на процесите на заличаване между държавите членки, обаче не във всяка сфера е направено достатъчно, особено когато става дума за сфери, които не са в открития интернет, а се намират в дипнет или в Даркнет, е, както желаете. Е, всъщност Даркнет е, всъщност представлява само частен случай на технология. Ние искаме засилено наказателно преследване, по-добро координиране на органите за наказателно преследване, особено когато е, става дума не само за е, виртуално сексуално насилие, за реално, да речем, е, е трафиканти, е, търговия с деца, трафик на деца. Остава важна тема и ние бихме искали с този доклад да е, приканим изрично държавите членки да транспонират е, адекватно нормативните разпоредби, които сме приели е, в европейското законодателство и да изпълняват задълженията си от това рамково законодателство. Аз мисля, че децата са наистина много ценни, те са нашето бъдеще и не можем да поставяме съдбата им на карта. Не може деца да бъдат е, насилвани по този начин. Благодаря. Благодаря за встъплението към тази тема. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка Марлен Мици. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Мисля, че колегата е изработил изключително добро, балансирано становище. Много са уравновесени предложенията и те обхващат основните моменти в директивата за сексуалната експлоатация, за сексуалното наследие срещу деца и от тази гледна точка смятам, че е много добро становището, много добре балансирано. Виждам, че тя е, се спира на основните приоритети и по-конкретно такива мерки като увеличаване на осведомеността, както и обучение, образование, помощ на жертвите, разследване на престъпните състави, преследване на нарушителите. Много правилен тип реакции в, спрямо този бич на 20 век. Повече трябва да се направи да се защитава децата онлайн. И в този смисъл искам да кажа няколко конструктивни а, неща и ще предложа съответните а, изменения. На първо място, споделяне на примери и добри практики. Тук съм много кратка, защото знам, че е ограничено времето ни. Но също така и порнографията и воеорството онлайн и разпространяване на възможности за осведомяване, образование, обучение, както за децата, така и родителите и всички, които са в контакт с деца. Тук трябва да има иновативни средства, подходящи за възрастите, за да се ам, обучава в училище. Също така да няма и вторична виктимизация на децата, особено когато са в съда. А, защита на личните данни. Това също зависи и от а, възрастните, от родителите сътрудничество между частните и публичните е, страни е много важно, за да се предотврати разпространението на материалите онлайн. Трябва да има и международно сътрудничество, особено в областта на борбата е, с сексуалното насилие онлайн трябва също така механизмите и телефонните линии за помощ е, и работещите децата да имат чувствителност към възрастта. Също така и в, рамките на беженската криза трябва да се работи по този въпрос. Има и някои параграфи накрая в, по въпросите свързани с дакнета, с тъмния нет и премахването на съдържание от интернет сайтове. всичко това трябва да стъпи на ясни критерии, които са прозрачни, да има нужната прогнозируемост и да е в със спазване на нужните условия. Благодаря още веднъж на докладчика и с нетърпение чакам да продължим работата си. Благодаря, Ама Маклаклин. Благодаря, госпожо председател. От страна на ЕКАРЕ е, чакам с нетърпение да продължим работата с колегите от тук нататък, за да сме сигурни, че ние правим абсолютно всичко възможно като Европейски парламент, за да инкорпорираме и да споделим най-добрите практики, които предотвратяват е, сексуалната експлоатация на децата и сексуалното наследие, особено онлайн. Това са а, престъпления, които не признават граници и трябва да работим заедно, за да се справим с този проблем. Технологическия напредък през последните дес, а, десетилетия и пълното разпространение на социалните медии а, в последно време дава възможност за повече споделяне на информация и за съжаление също така а, прави възможно и за престъпниците да споделят своите а, престъпления престъпления онлайн. Ние трябва да помислим как най-добре да се справим с тези престъпления. Това становище ни дава конкретни възможности като комисия да направим ясни предложения за указания и насоки, за да могат държавите членки да стъпят на положителната работа, която се върши и да предложат подобрения в тази област. Два момента за държавите членки. На първо място, заличаването, премахването на материали за сексуално насилие онлайн и на второ място да има нужните мерки за борба. Както е включено в становището, се препоръчва да се следва примера на Организацията в Обединеното кралство Интернет Watch, защото фактите говорят сами. Обединените Обединеното кралство вече е стигна до 0,1% от това насилие онлайн заради тази нулева толерантност към подобни престъпления. Трябва да имаме цялостна опозиция във всички държави членки срещу а, тези престъпления. И държавите членки трябва да знаят, че тук в Европейския парламент знаем за какво става въпрос и сме готови да работим а, в сътрудничество, за да спечелим тази битка. Благодаря. Благодаря. Госпожа Еванс от групата на зелените най е тук. Хагард. Хелга, заповядайте. И аз виждам големия проблем това, което виждаме в интернет и в Даркнет, в тъмната мрежа, за злоупотребата с деца, сексуалното насилие. Не можем да приемем това, което се случва. Всъщност това, което чуваме, че още повече се дълбочава проблематиката. От друга страна, <clears throat> не веднъж а, сме а, обсъждали това, че трябва да намерим равновесието между свободата на словото и свободата на изразяването и върховенството на закона. Така че трябва да има ясни критерии за това какво е съдържанието, което се заличава. Ето защо са нужни решения на съдии преди да се премахне а, съдържание. Не трябва да е решение на частни компании, трябва това да е в съответствие с върховенството на закона. Това не означава, че хората могат да дават а, сигнали и да съобщават какво се случва, но мисля, че е много важно да не нарушаваме принципите на а, върховенството на закона и решенията на съдиите. Äh, Благодаря. Трябва да се извиня. Аз малко обърках последователността. Всъщност след е, по последователността на групите трябва да дам думата на Алда, обаче техния докладчик в Сянка също не присъства за това. Сега ще дам думата на Мартина Михелс. Е, да, наистина беше объркана последователността. Аз е, искам да свържа изказването си с е, това на госпожа Трупа. Е, всъщност става дума за запазване на баланса между свобода на словото и е, принципите на правовата държава. Госпожа Ферхайген посочи точки, които не са нови, но ако ние решим този проблем, ще решим и основния проблем. Става дума за е, престъпните действия в интернет те обаче не възникват в самата мрежа, много преди това и за това въпросът е как да подходим към този проблем. Наказателно правните действия срещу деца, т.е. престъпните действия срещу деца, как да се борим с тях аз смятам, че е, това показва, че много години след приемането на директивата сме изправени пред е, много трудности. По отношение на интернет, аз също искам да посоча, че продължавам да съм убедена, че принципа на заличаването е, вместо блокирането до днес е, за мен представлява смислен подход. Е, срещу тези е, изображения, срещу тези видеоматериали там, които се преследват от закона и разпространяването на детската порнография. Детската порнография да се използва в мрежата, в мрежовата архитектура, това отдавна се обсъжда като проблем. Обаче всъщност устройствата за блокиране на мрежата не са според мен ефективни при преследването на престъпления и това, което ние предлагаме всъщност по него е, трябва да направим много. Е, имам предвид е, най-вече блокирането. Директивата от 2011 година фаворизира заличаването и смятам, че точно това трябва да подкрепим. С това становище отново възникна дебата за отговорността на мрежовите оператори. Сега, каква е, е реди... редакционната отговорност на видеошеринг платформите? Те е, създават аудиовизуални съдържания, въпреки че е, това може би попада под действието на съответната директива за аудиовизуалните медии. Както казаха изказалите се преди мен от групата на социалистите, необходими са повече програми за подобряване на медийната компетентност, най-вече за учители и за родители. И смятам, че тези програми също са толкова важни, колкото техническите решения. Мисля, че до голяма степен ние можем да се съгласим с докладчика, така че още веднъж благодаря за доклада. Благодаря от докладчиците в сянка никой друг не присъства, така че давам думата на останалите членове на групата. Една минута. Джули. Uh, yes, I'd just like to... Е, искам да повторя това, което Анна Макакин каза. Какъв е най-добрият начин за защита на децата и младите хора? Да се работи съвместно между всички страни. Именно това е намерението на Европейския съюз. Мисля, че би било лицемерно госпожа Макахин да го каже, тъй като тя е защитник на Брексит и именно подобни стъпки могат да застрашат безопасността на децата. В цяла Европа аз работя с уязвими деца, работя в, фундацията Internet Watch и Save the Children фундацията. Те са много обезпокоени от влиянието на Брексит върху най-уязвимите. Просто искам да посоча лицемерието на тази защитника на Брексит от Великобритания. Euh, Благодаря. Господин Граматикакис. Е, това има по-лиши σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Ще бъда съвсем кратък, госпожо председател. Както винаги. Мисля, че вървим в правилна посока. Понякога оставам с впечатлението, че малко изоставаме от развоя на събитията в тази област. Посегателствата срещу деца. Време е да побързаме, защото престъпниците ни изпреварват. А, тоест, а, ние трябва да бъдем. Ние трябва да се опитаме да ги изпреварим. И нещо много важно, което искам да споделя. информация, информацията, изследванията са абсолютно необходими за връзката между проблема, който обсъждаме и миграцията. Тъй като възникват много сериозни проблеми в връзка с мигрантите. И искам да кажа, че на това трябва да се обърне специално внимание. Силвия Коста di Sapir Ferrajan perché tocca eh, giustamente due aspetti. Quello... Ценя високо работата на докладчика. Защото трябва да се посочи, че ние в тази комисия е, съзнаваме, че член 27 на директивата е особено важен. Той се отнася до аспектите на наказателният кодекс. Но също трябва да се подчертае значението на други видове действия. Например, има една програма, в която участват, ако се не лъжа, 44 страни. И има някои страни, включително и моята Италия, които не са направили достатъчно тази област. особено когато става дума за идентифицирането на престъпления, започнали извън Европа. Друг интересен въпрос е обучението и подготовката на онези, които действат в тази област, доставчиците на услуги. И в училищата, и с социалните работници. Трябва да се работи в тази насока. Половината от страните членки са приели вече необходимите мерки, но мисля, че сайтовете, които са блокирани, трябва да бъдат оповестявани, за да може хората да знаят кои са тези сайтове. Обикновено са необходими 72 часа, за да бъдат блокирани тези сайтове. Това е прекалено дълго. Благодаря, госпожа Макларкин, отново. Благодаря, госпожа председател. Трябва да отговоря на коментарите, които бяха направени по моя адрес. Мисля, че е извънредно а, удивително, че някой използва за политически цели темата за посегателствата срещу деца. Знаеме, че те не признават граници и че трябва да работим заедно по този въпрос. И начало в тази работа е Обединеното кралство, не само в Европа, а в света. Не може да се предотврати проблема, като всяки работи в своята си страна. Дали ще бъде в Канада, дали ще бъде в Европейския съюз. И ние трябва да бъдем начало в тази област, да работим заедно. Работя в тази област от много години и ще продължа да го правя, докато сме членки на членове на Европейския съюз и след това, защото това е основен въпрос, за без, който се отнася до безопасността на бъдещите поколения. Всички трябва да работим в този посока и сега, и след напускането на Великобритания. Благодаря. Мисля, че сега не трябва да дискутираме по Брексита, а всъщност да се концентрираме по темата. Сега ще попитам представителя на комисията дали желая да направи коментари. Има ли представител на комисията? Да, моля. За максимално две минути, ако ви е възможно. Uh, Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на вашата комисия за изготвянето на становището. Комисията приветства за вашето становище. Вие хвърляте светлина върху някои от ключовите въпроси, които са част от нашата всекидневна работа в борбата с е, сексуалните посегателства и експлуатацията на дет... сексуалната експлуатация на деца това бе развито в, в документа, публикуван от комисията миналата година в следствие на директивата от, 900, от 2011 година. Там се повдигат и въпроси, които не са включени в директивата, на с които се сблъскваме всеки ден. Ще спомена три такива въпроса. Както вече бе споменато от други депутати – въпрос значението на превенцията. Нашият анализ на страните, които са транспонирани директивата, показва, че страните са особено правят недостатъчно, особено слаби в областта на превенцията. Необходимо е споделяне на най-добри практики, информационни кампании, разясняване на децата, подготовка, особено на онези, които работят с деца в всеки дневната си работа. Това е извънредно важно. Второ, необходими са конкретни мерки за превенция, както е посочено и в проекто становището, задължителни проверки за миналото на лицата, които ще работят с деца или на доброволците, които работят с деца. И във връзка с това обменът на информация относно тези, които са извършили посегателства срещу деца. Необходимо е да се улесни подобен обмен на информация. И накрая, много важно нещо, което е включено в проекта становището, това е задължително оповестяване а, и съобщаване на доставчиците на интернет услуги на такива сайтове. Миналата седмица имахме среща с националните центрове, които работят по тези въпроси в САЩ. Там се наблюдава, наблюдават много сайтове с детска порнография и тази организация прави възможното за спасяване на жертвите и за съдебно преследване на престъпниците. И накрая ще кажа още един път, приветстваме това е станов, проекто становище и поздравяваме докладчиците. Благодаря. Още веднъж искам да благодаря на Сабина Ферхайн за наистина добре свършената от нея работа и добрите предложения, които прави. Искам да подчертая което, това, което казаха колегите Михил Ситрубля, че трябва да внимаваме много и най-вече по отношение на а, законните процедури те трябва да се спазват, така че доставчиците на услуги да не налагат свое собствено право. Това не е възможно и принципа за личаване вместо блокиране на времето много се борихме в нашата комисия за това и аз мисля, че е, това е подчертано в доклада и трябва да се подчертае още по-добре, за да не възниква впечатление, че ние тук като че ли се измъкваме е, през задната врата. Така че е добре точно това да се изтъкне много ясно. Искам да дам думата накратко на Сабине и искам да посоча, че срока за внасяне на изменения е 18 май до 18, 11 май до 18 часа. Благодаря за предложението от страна на колегите. Аз мисля, че тази тема изисква много по-интензивен и по-задълбочен дебат. Аз мисля обаче, че е важно да се покаже, че при този доклад става дума не само за обикновен доклад за по собствена инициатива, а доклад за а, имплементиране, т.е. да се види а, до каква степен е възприето европейското законодателство в държавите членки, също така да се видят е, точките, по които имаме ясни правомощия, така че в случая превенцията се извежда на преден плат не е толкова наказателно-правните аспекти. Образование, възпитание, превенция, информативни мерки, най-вече за млади хора и деца, е, персонала, който се занимава с тях, е, това трябва да бъде акцент в нашата работа. Искам да направя един кратък коментар. Последното този феномен или по-скоро този проблем на сексуално насилие и представенето му в интернет, сексуално насилие върху деца, това не е проблем само на откритите веб страници. Повечето материали обаче са скрити зад други веб страници, в криптирани материали. Тук наистина имаме проблем също и в наказателното преследване, защото тези неща не могат да бъдат обхванати от органите на наказателно преследване винаги и да се идентифицират деянията и в този случай, тъй като нашите съдебни системи са различни, това много често ни вързва ръцете. На международно равнище сътрудничеството функционира изненадващо добре. Проблемът е как ние да се справим в рамките на нашите съдебни системи с извършителите, които не спазват закона. Така че още веднъж искам да предложа да проведем едно кратко изслушване с Европол за да можем да чуем какво в момента е актуалното състояние по тази тема. Радвам се предварително на бъдещото сътрудничество, казва председателката. Благодаря ви. Е, благодаря ви за предложенията, които направихте. Аз мисля, че е, наистина ще трябва да се вслушаме в тях, да проведем още веднъж разговор с Европол. Аз обаче бих помолила да ми е, дадете повече възможности за гъвкавост, така че да мога да вместя това изслушване там, където е подходящо. Това няма да стане през следващите два месеца, защото няма да успеем, но ще запомня, че в даден момент, е, в хода на годината, ние ще трябва да проведем едно такова изслушване в нашата комисия в продължение на час и половина. Още веднъж да повторя 11 май, 18 часа, крайен срок за внасяне на изменения. Пожелавам успех на докладчика и докладчиците в сянка. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред, точка 7 контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция на, за младеща на Европейския съюз – младежка гаранция. Знаете, че преди две седмици или три седмици имаше много подробен доклад, мисля, че с много добро качество от нашата сметна палата. Те са проучили какъв е ефекта от младежката гаранция и какви успехи или неуспехи са отбелязани в държавите членки. Аз мисля, че резултатите от това проучване не са много оптимистични, не са и много положителни, разбира се, така че тук ще трябва да се поработи повече, за да може тази младежка гаранция да. А, развие ефекта, който се надяваме да получим. Сега ще дам думата на докладчика Тереза Комодини. Много ви моля, бъдете кратка, във всички случаи не повече от 5 минути, защото изоставане, тъй като гласуването продължи по-дълго. Госпожо Комодини, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Ще започна от там, където вие свършихте Европейската сметна палата, направи оценка на резултатите от гаранцията за младеща и дари инициативата за борба с младежката безработица работи достатъчно ефективно. Палатата разгледа доколко страните членки напредват в прилагането на гаранцията за младеща и палатата също така отбелязва, а, че все още не е напълно задоволително устойчивото включване на младите в на пазара на труда. Затова е необходимо качествено образование. И затова гаранцията за младеща трябва да се среточи вниманието в тези въпроси. Палатата отбелязва, че в някои страни членки е направен анализ на уменията, които се нуждаят младите хора. Разбира се, една подобна а, програма не може да съществува без ефективна система за наблюдение и отчет. Съгласно палатата няма все още цялостен анализ на резултатите. Необходима е оценка и а, създаване на профили на пазара на труда. Качеството на информацията, подавана от трите членки, също затруднява отчетността и наблюдението за тази цел – комисията трябва да усъвършенства начина по който работи с страните по гаранцията за младеща и да създаде цялостна система за наблюдение, която гарантира структурни реформи, а и разходоефективност. Необходимо е също така да се включат социалните партньори, младежките организации и е, организации от трети сектори, в организирането и а, изпълнението на задачите по гаранцията за младеща. И накрая значението на информационните технологии и уменията в тази област. Тук трябва да се вземат мерки, за да се подобряват уменията в цифровата област на младеща. Това са главните пунктове, които исках да спомена и очаквам дебатът по проектостановището. Благодаря, госпожа Комунии, за представенето на вашия доклад. Сега бих дала думата на докладчиците в сянка. Виждам поне е, един от докладчиците сянка тук. Това е госпожа Гадия Сабал Рубиал. Давам ви думата за минута, минута и половина. Eh, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка. Напълно споделяме е, становището на докладчика, току-що е, изложено пред нас. Гаранцията за младеща трябва да бъде активно подкрепена от Европейският парламент доста време мина, докато приемем решението за нея. А страните членки бавничко е, прилагат нейните изисквания. И в своя доклад е, Сметната палата прави е, препоръки, които ще помогнат на страните членки да подобрят работата си по гаранцията. Когато говорим за гаранцията за младеща, става дума за необходимите суми 45 е до 50 хиляди годишно. Вероятно са милиони. Няма да можем а, а, да е, и може, няма да, да се увеличат средствата по многогодишната финансова рамка. Както знаете, Великобритания се противопостави и за момента спря увеличаването на средствата по многогодишната финансова рамка. Необходимо е също така да може да оценим качеството на това, което се предлага. И това ще бъде следващият етап в нашата работа важни са не само броят хора обхванати от гаранцията, но също така и качеството и устойчивостта на това, което се прави. Необходимо е да се установи дали средствата, с които разполагаме, са достатъчни, необходими ли са достатъчни средства, или може би трябва да спрем да финансираме други програми за насъчаване на младежката заетост. Благодаря. От ЕКР не виждам представител, от АЛДА също не. Обединената левица, колегата Шултърс. Но дали ти желаеш да кажеш нещо? го не. При зелените от тях е, колегата Марагьой е тук, а всъщност не е тук, поправя се председателката. Хелга, желаеш ли ти да кажеш нещо? Не. Госпожа Бил също не е тук, така че сега преминаваме към изказвания на членове на парламента. Колегата Седова. Uh, like just... Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на а, а, колежката Терес Комодини. А, програмата е много полезна. Считам, че функционира добре за сега. Но какво е ефективността на разходите? По този въпрос липсва информация. Затова трябва да поискаме от, от комисията по-точна информация относно разходната ефективност на гаранцията за младеща. И в тази насока аз ще предложа изменения към проекто становището. Благодаря. Комисията желая ли да вземе отношение? Виждам, че не. Искам да посоча при това положение. А всъщност да, извинете, извинете. Комисията все пак иска да вземе думата. Давам ви за максимално две минути. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за становището. Комисията смята, че това е много полезен принос. Благодаря и за днешния дебат по това становище. Приветстваме и докладът, тъй като той хвърля допълнителна светлина върху редица проблеми. Приветстваме и доклада от 4 октомври 2016 година. датите са за две години 2014-2015. Това е все още много ранен етап в изпълнението на програмата, но все пак се откриват редица пропуски. Дори в тези начални години на прилагането на програмата. Разбира се, необходимо е да мине известно време, за да може да започне да функционира както следва гаракцията за младеж, младеща. Но, както знаете, не е лесно създаването на управленски органи, които да прилагат мерките на място. Но в съобщението си от 4 октомври комисията да направи оценка на действието на гаранцията за младеща, посочи някои успехи. 16 милиона млади хора са обхванати, били обхванати от програмата по времето на тази оценка. 10 милиона са намерили работа или са продължават образованието си или са в процес на обучение. 1 милион и 600 хиляди пряко биват подпомагани, т.е. финансово подпомагани чрез гаранцията за младеща. Това са така първите кълнове на тази програма. Редица страни членки ще използват направените препоръки и от Сметната палата, и от доклада на ЕКА. Така че да може във всеки случай да се възприемат конкретни подходи подходящи за съответните обстоятелства. Например, в е, Харватия е, са създадени органи, които позволяват на съответните служби да се свържат с онези, които са обект на гаранцията за младеща. Създадено е също така консултантско бюро, където обслужването е на едно гише, на едно място получават всичката необходима информация. Било по отношение с преодоляване на безработицата, било по отношение на образованието и обучението на младежите. Цялостни планове са в ход на изпълнение и във Франция за борба с ранното напускане на училище – това са само няколко примери за това, което конкретно се прави в рамките на програмата. Всяка марка трябва да отговаря на местните условия и изисквания, да бъде приспособена към спецификата на съответните страни. Председателката, извинявайте, просто трябва да ви прекъсна. Ако обичате да приключите, казва председателката. Да, приключвам. Приключвам. Е, е, започнатата работа трябва да продължи, да се усъвършенства по-нататък, трябва да се усъвършенства наблюдението по изпълнението на програмата. Работим с е, комисията по въпросите на заетостта, за да подобрим наблюдението, качеството на данните, които получаваме и качеството на мерките, които се предприемат в рамките на програмата. Благодаря още един път за становището. Благодаря. Съжалявам, че трябваше да бе прекъсна, но това е въпрос на почтеност. Когато прекъсвам колегите от комисията в по-дългите им изказвания, трябва да прилагам същия подход към комисията. Благодаря ви най-сърдечно. Мисля, че това е изключително важно досие. Наистина ние. Е е, трябва да постигнем успех и всички заедно в парламента трябва да предприемем всичко възможно, за да превърнем младежката гаранция в успех, защото ако, ако не можем да изпратим сигнал към младите хора в Европа, че имат перспектива за изграждане на собствения си живот, не можем да очакваме от тях те да виждат Европа като своя перспектива. Така че наистина тук е, сме е, обречени да постигнем успех. И е, трябва да заложим всичко, за да го постигнем. Благодаря сърдечно на докладчика. Искам накратко да й дам думата. И искам да посоча, че срока за внасяне на изменения е 10 май, 13 часа. Госпожо Комодини, давам ви думата. Не желаете думата? Добре. Пожелавам на вас и на докладчиците всянко успех и благодаря за проведеното разискване. Стигнахме до края на нашето заседание. Искам да посоча, че Следващото заседание ще се проведе на 29 май от 15 до 18.30 часа и на 30 май от 9 до 12.30 часа. Благодаря за участието ви, благодаря и на преводачите, които както винаги улесняват нашата работа и е, моля сега всички бързо да напуснат залата, с изключение на координаторите за да можем да започнем бързо заседанието на координаторите. Благодаря ви най-сърдечно. Приятен ден!